са тук, ще могат да чуят изказванията на експертите. Ще направя няколко кратки бележки от името на комисията ни. Нашата председателка, госпожа Болс, е на конгрес на партията си в Обединеното кралство контекста на доклада на господин Гозес за европейското 6 месечие ще се състои среща с представители на националните парламенти. По-нататък през тази седмица на 26 септември между 15 и 16 и 30 часа те ще присъстват на заседание на нашата комисия. 16 представители на национални парламенти са потвърдили участието си в това заседание. Припомням ви, че трябва да дойдете точно в 15 часа на 26 септември. Утре в 2 часа ще се състои семинар за модернизиране на правилата за държавните помощи с участието на семинаря комисаря, извинете, Алмуния. Ще проведем и разговор за директивата за капиталовите изисквания 4. На последното ни заседание се съсредоточихме върху кризата и ролята на Европейския банков орган, както и върху качеството на капиталовите инструменти. Кипърското председателство изготви отговор на компромиса, изготвен от Европейския парламент. Нашата комисия ще отговори в писмена форма. Ще говорим за ликвидността малко по-подробно на 3 октомври. Това бяха съобщенията ми. Нека сега преминем към изслушването. Успяхме да вместим това изслушване на тема извличане на полуки от манипулацията с Либор в много натоварения си график. Когато станаха известни тези манипулации, бе отправен призив за реформи, за укрепване на банковата система, както и за регламентиране и надзор върху референтните показатели, които не са обект на надзор. Тези референтни показатели са сред причините за кризата и тъй като Става дума за заеми в размер на трилиони, за кредитни слапи на огромна стойност, както и за краткосрочни заеми на също на много голяма стойност. То за много е изненадващо, че референтните показатели не са били обект на надзор. Те се определят с участието на 16 банки, обединени в нещо като картел. Сега вече, обръщайки поглед към миналото и извличайки си съответните полки, знаем, че тези банки могат да извършват манипулации. Тези референтни показатели се използват не само от инвеститорите, те са важни и за ипотечните заеми, за заемите и за банковата дейност на дребно. Днес с участието и с помощта на много високопоставени експерти се надяваме с това изслушване да допринесем за възстановяването на доверието. Ще се обявим за това новият, новата директива за пазарните манипулации да включва и разпоредби за наказателно преследване на злоупотребите с референтните показатели. Провеждат се широки обществени консултации. До момента сме получили около 45 отговора. Комисарят Бърние също провежда консултации, които да се надяваме ще допринесат за добросъвестното определяне на референтните показатели в бъдеще много са важни тези референтни показатели. Затова днес сме поканили и високо поставени експерти от финансовия и банковия сектор. Ще започнем с Гари Генслер, председател на Американската комисия за търговията с токови фьючерси. Много се радвам, господин Генслер, че вие не изпратихте свой представител, а решихте вие самият да участвате в днешното ни заседание чрез видеовръзка. Приветствам ви най-сърдечно с добре дошъл. През юли се състоя наше посещение в Вашингтон. Запознах се с работата на вашата организация и трябва да кажа, че се възхищавам на мерките, които предприемате за преследването на злоупотребите, за образуването на наказателно преследване и за налагането на административни санкции. Имате думата. Добър ден! госпожо заместник председател Макарти, уважаеми членове на Комисията по економически и парични въпроси. Благодаря ви за отправената към мен покана. За мен е голямо удоволствие, че днес ще направя изявление заедно с моя приятел господин Бърние. За трети път правя изявление пред вашата комисия, но за пръв път го правя при подобни обстоятелства. Не мога да присъствам на заседанието ви, тъй като преди време паднах в къщата си във Вашингтон, щупих си четири ребра и си нараних белия дроб. Затова не мога и да пътувам ще се възстановя напълно. Но докато се възстановявах и се подготвях за днешното си изявление, си задавах въпросите, които ми поставяха и моите приятели и семейството ми. Как се случи всичко това, какъв е мащабът на проблема и какво ще бъде предприето за решаването му. През юни финансовите пазари бяха изненадани от това, че Баркли трябваше да заплати обещетение за щети. Зададох си няколко въпроса във връзка с тези събития. Първо, проблемът с Баркли е, че броят на банките, които са готови да си предоставят необезпечени заеми, рязко намаля. Това се дължи на редица фактори, в това число на кризата от 2008 година и на дълговата криза в Европа, в резултат от това намаля и размерът на необезпечените междубанкови заеми. Определянето на референтни показатели за каквото и да е за да бъде успешно, трябва да е надежно и да се основава на реални транзакции. Тези реални транзакции между близки един до друг купувачи и продавачи могат да бъдат източник на реални данни. Когато обаче се подават данни без които не са подплатени с, от реални транзакции, те не са надежни. Много е вероятно да настъпи объркване с течение на времето. Ако един референтен показател е отделен от реални сделки, то той е много по-уязвим за злоупотреби. Вторият проблем във връзка с Либор е, че участващите в него банки са да подавали данни без надзор. Не са били изградени китайски стени, не е имало и конкретни механизми за контрол, така че банките преднамерено или не да не могат да нарушават правилата за приблизителната калкулация на лихвените проценти. Третият проблем с Либор е, че Банките естествено са обект на конфликт за интереси, тъй като само правят приблизителна калкулация на лихвите по заемите. Какъв е мащабът на проблема, като се има предвид случилото се с Баркли? Случаят с Баркли показва, че междубанковият пазар на заеми значително се е свил. Данните за пазара също поставят въпроси във връзка с етичността на Либор, с надежността на данните по него. Ще направя четири коментара. Първо, има две проучвания на междубанковите заеми в долари. Едното се извършва от Либор, а другото от Юрибор. Лихвите по Юрибор винаги са били два пъти по-високи от лихвите по Либор. Въпросът е защо? Вторият проблем е свързан с пародията на лихвените проценти. Твърди се, че лихвените проценти по заемите трябва да отразяват обменния курс. Но като се има предвид кризата от последните а, 4 години, няма подобен паритет. Лихвите по заемите които се цитират по Либор, не отразяват положението на валутния пазар. Освен това, банките са в непостоянно положение. През изминалите години имаше големи колебания, но... Второ, ако погледнем от отделните банки и данните за 2012 година, то ще видим, че в 85% от времето подаващите информация към Либор изобщо не са променяли лихвените проценти. Тъй като става дума за необезпечени заеми, то би трябвало да смятаме, че ще бъде отразен спредът поне 14 от подаващите данни банки, що се отнася до едногодишните заеми, не са привели своите данни в съответствие с слабите за кредитно неизпълнение. Дори и днес можем да смятаме, че Баркли не е единственият случай във връзка с Либор. Какъв може да е изцелителният процес? Когато започнаха разследванията по случая Либор, се основавахме на закона за стоковите борси. Съгласно този закон не може да се манипулират цените на стоките в рамките на междудържавната търговия. Не бива също така да се публикува съзнателно погрешна информация, която да се отрази върху цените на стоките. Това са основополагащите разпоредби, на които се основаваме. В Европа се обмисля въвеждането на законодателство за разширяване на правомощията на правоприлагащите органи във връзка с референтните стойности и във връзка с това следва да се криминализира подаването на погрешни данни, така както правим и в Съединените щати. Много е важно референтните стойности да се основават на реални сделки. Така определените референтни стойности отразяват реалността, отразяват реални транзакции между купувачи и продавачи. Една такава стойност – е достоверна и не е толкова уязвима на неправомерно поведение. Международните регулатори и участниците на пазара могат и трябва да работят заедно, за да подобрят управлението на Либор и да управляват конфликтите на интереси. Но дори ако това се постигне, според нас няма да се реши основния проблем, а именно, че е намалял размерът на междубанковите заеми. Обмислях също така и следния въпрос – може ли да се приема, предприемат достатъчни корективни действия по отношение на Либор или той следва да бъде заменен? Може би понякога е по-добре този индекс да бъде заменен с друг. Ако пазарите решат да използват друг индекс, то мисля, че трябва това да стане надлежно за всички участващи в предоставянето, използването на заеми и в хиджирането. Трябва да се създадат необходимите за това пазарни механизми. Един такъв преход към нов индекс трябва да бъде осъществен така, че да са най-малко засегнати заинтересованите страни. Работим с редица международни организации, като Банката за международни сетълменти и Съвета за финансова стабилност. В Европейската комисия се провеждат консултации, които също ще ми е, с които също ще ми е интересно да се запозная. И накрая нека отново изтъкна, че референтните стойности трябва да се основават на реални сделки. Трябва хората по света да са сигурни, че лихвените проценти, при които те предоставят и използват заеми, се определят по един прозрачен и надежден начин. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси и благодаря ви за вниманието. Председателката, благодаря ви за чудесното изложение. Нямахме никакви проблеми с техниката. И следващия път, вместо да принуждаваме хората да прелитат през половината свят, за да стигнат до тук, може да се възползваме от видеовръзка. Моля ви да изчакате, тъй като съм сигурна, че ще има въпроси към вас. Сега ще дам думата на уважаемия ми колега, комисар Бърние. Вие сте сред водещите в работата по този проблем. Господин Бърние ще ни опише мерките предприяти от комисията. Сигурна съм също, че ще отговори на вашите въпроси. Имате думата. Ален, and good afternoon to all of you. Uh, good morning, uh, Gary. and uh, good to see you. Thank this uh, video link. And we appreciate very much uh, you could make it today despite your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 la supervision publique de tous les indices de référence, tous ces benchmarks. Cette consultation est ouverte jusqu'au създаването и публичния надзор на всички референтни индекси. Тази консултация е, започва до... ще е... се провежда до 29 октомври. Подобни консултации, според мен, са изключително важни. Те никога не са изкуствени, те дават реалните отговори. Всички възможни варианти се обсъждат, с изключение на запазване на сегашната система, защото трябва да има режим на регулация. Консултацията ще се провежда в достатъчно широк обхват. Тя се отнася не само за референтните показатели, е, за лихвените проценти, които са много важни, и имат много тежки последици, е, но и за много други показатели, които са свързани примерно и с токовите дерив... деривати. Също така става дума и за възможности за подсилване на управлението и прозрачността, особено недопускането на конфликт на интереси. В момента а, някои индекси се базират на прогнози, а други на реални сделки. И ние следва да изискваме е, показателите да се базират върху реални изделки, но трябва да направим така, че тази система да бъде възможна за изпълнение. Целта е да се преодолеят, всич... да се отчетат всички възможни слабости при формулирането на тези показатели, и да се предвидят и всички възможни варианти за реакция. Ние можем също така да, да обсъждаме и структурни мерки, примерно така наречените китайски стени, за също така да се търси засилване на елемента на прозрачност в е, тези моменти, където се вземат решения по собствено осмотрение. Ролята на публичните институции също трябва да бъде разгледана, за да се разбере каква роля могат да имат те при предотвратяването на конфликти на интереси. Освен това, трябва да се запитаме дали не е сега момента да ограничим използването на подобни показатели, когато те надхвърлят първоначално предвидения им обсек. Това са е, отговорите, които, които търсим от процеса на консултация и които ще определят и бъдещия избор на регулаторна рамка. Аз искам да декларирам, че ние сме решени да действаме и е, се надявам, че съвместно с парламента и съвета и с нашите международни партньори ще успеем да изградим една нова законова рамка. Председателката, благодаря. Мисля, че сте прав, господин комисар, да наблягате на това, че трябва да има глобални решения. По... В дискусията за директивата за прозрачност ние успяхме да постигнем някои много основни е, споразумения за изискванията за прозрачност. Затова е и важно да има сходни правила, които да се прилагат на международно ниво. И ако мога да се възползвам от е, вашите думи, че подобни показатели имат пряко въздействие върху живота на гражданите, сега давам думата на Андрю Фарел, който е шеф на е, международна група звеното за търговски съдебни спорове. Андрю, имате думата. Thank you very much. Um... Благодаря. Нашата позиция идва от това, че познаваме бизнеса в Североизточна Англия. Представляваме също така малки и средни предприятия. Имаме различни клиенти, кои, чиято дейност се простира във всички сфери на промишлеността. С различните клиенти сме обсъждали Либор, особено у нези, които се занимават с банковия сектор в сянка. Отбелязахме, че манипулирането с Либер струва много пари. Анализът на ползите показва, че малките фирми не могат да си позволят да съдят никого за такива манипулации. Председателката, имаме устен превод и затова трябва да говорите по-бавно, ако искате да бъдете разбран. Да, ще забавя, казва оратора. <laughs> Okay, thank you. Um, the, the aggregated effects of an entire Когато се манипулира с референтни стонности, въздействието върху економиката е огромно, особено когато говорим за либор. С времето такива манипулации оказват още по-голямо въздействие. Ако сега премина на споразуменията за слопове на лихви, мога да кажа, че голяма част от банките се занимаваха с такива продажби и клиентите ни казват, че Банките продават, защото смятат, че лихвите ще се качат и съответно един такъв тип споразумение ще защити малките и средни предприятия. Всяка една обаче история от този тип е един и същ. Една, е, една и съща, защото пък в случая лихвите паднаха. И вместо да се дава на бизнеса кредит при фиксирана лихва, се вкарват едни хеджирани сложни продукти, които трудно могат да бъдат разбрани. Въведена е доста късно идеята за такива споразумения за слопове на лихви, когато клиента вече е в много деликатно положение и е длъжен да се съгласи да подпише такова споразумение. На голямата част от предприятията въобще не им е и хрумнало да подпишат такова споразумение, но банката налага такова изискване, защото иначе банката казва ще повишим лихвите. Защо го правят банкерите? Защото съответно са им заложени показатели за постигане, съответни цифри за печалба на банката и наистина такова едно споразумение може би е подходящо за някои, но не за всички, а банките не са преценявали такива отделни случаи. Банкерите не могат да направят ясна оценка на предприятията, защото дори самите те не разбират тези споразумения за слопове на лихви. казват, че не са се занимавали с подвеждаща покупка, покупко-продажба и че споразумението е съвсем ясно, клиента може да го вземе, да го заведе до експерт, който да му го обясни, но пък в Обединеното кралство няма такива специалисти, които да могат да предоставят специализирани познания по подписването на такива споразумения изключително големи разходи а, се оказа, че донасят на фирмите тези споразумения. В много случаи се стига дори до разпродажба на активи или разпродажба на предприятия, когато те не могат да плащат. Би могло да се предложи рефинансиране при излизане от едно такова споразумение, но това не се прави. Банките първоначално бяха подкрепени от британския регулатор, но по-късно пък започна лобиране от страна на клиентите, парламента се намести и сега вече е, има схема за компенсиране на клиенти, които са подписали такова споразумение. Макар, че трябва да приветстваме последните развития, все пак схемата продължава да ни притеснява, защото банките решават кой да участва в тази схема, в зависимост от това дали имат необходимите познания или не. би трябвало да има независими оценители, които да преценяват сумата, която да бъде изплатена при непросрочени плащания. Повечето клиенти смятат, че няма да могат да бъдат компенсирани, ако не заведат дело, а дело не могат да си позволят. The Bank of England, както и други а, вземащи решения органи, решиха да намалят лихвите и то до наистина рекордни стойности. Споразуменията от този тип с слопове на лихви всъщност не можаха да се възползват от тази положителна стъпка от страна на английската банка, а, макар че те, ако не бяха подписали такова споразумение, щяха да спечелят много от тези ниски лихвени проценти. Сега малките и средни предприятия хранят големи подозрения към банките и мисля, че това е едно от големите предизвикателства пред банките в бъдеще. Не би трябвало това да се повтаря, е, напротив, трябва да се предотвратява такъв тип дейност. Различните правни системи се опитват да забранят, забранят извинете, а, или криминализират такова а, поведение. Трудно е обаче да преценим дали поведението ще се промени, защото това е поведение, което води до печалби. А когато има поведение, което води до печалби, всички е, го следват. Не знам как ви изглежда едно забраняващо е, или забраняващ текст, дали това трябва да бъде насочено към криминализирана дейността или на самите банкери. Така или иначе, референтните стойности трябва да бъдат изяснени и да бъдат ясно записани в съответните договорни текстове. Също трябва да се установи дали има умисъл или ще има а, възможност за подвеждане под отговорност от общ характер. Освен това е добре да бъде включена и гледната точка на економистите а, около такъв тип манипулации. А, защото манипулацията би трябвало да се случва в една в олигополи. А пък в Обединеното кралство и в други юрисдикции, където има силно банкиране, че банкирането на дребно е свръхконцентрирано. Стига се до картел, до подвеждаща търговия и а, по този начин се подвеждат а, малки и средни предприятия. Може би трябва да накараме конгломератите да се разбият на по-малки. Ако пък това стане, дали нашите банки в Европа ще бъдат конкурентно способни останалите по света. Благодаря, много интересни въпроси повдигнахте в втората част на изслушването с комисаря Алмуня за картелите и за политиката на конкуренция. Ще можем да ги засегнем. Към нас се присъединиха колеги. Тъй като не е официално изслушването, няма да споменавам списъка по реда, по който е обикновено. Господин Ламбрехт ми изпрати съобщение, че трябва да отида да гласува и затова ще му дам думата. Аз не очаквах да председателствам и ще злоупотребя с тази си позиция сега. Искам да попитам господин Гаслер нещо. Имаше три въпроса, съвсем ясно изразени в вашето представене. Казахте, че трябва да има реални транзакции, които да могат да бъдат наблюдавани, да имаме по-добър надзор и да избягваме конфликта на интереси. Един основен въпрос би бил При наличието на картел между банки, които залагат такива ставки, как бихме могли да избегнем конфликта на интереси? Това е структурен въпрос, но би им било интересно да чуя вашия отговор. И Филип, ако може да зададе въпроса си, защото може да съберем няколко въпроса. Филип. А, Мишел. А... Благодаря. Господин председател Генслер, Мишел, благодаря ви за изложенията. Трябва да гласувам в 4 часа, така че вероятно няма да мога да изслушам отговорите ви. Ще ги изслуша моят асистент и ще се върна веднага след като гласувам. Не веднъж бе спомената Барклис, но сигурен съм, че има и много повече банки, които са в основата на този проблем. Говори се, че става дума за сговаряне между няколко субекта. Какво е вашето мнение по този въпрос? Второ, аз съм против прилагането на общо приложим подход. Но тъй като става дума за повсеместен проблем, мисля, че трябва да се извърши регламентиране в световен мащаб, не само на ниво Европейски съюз. Трето, кой определя характеристиките на един подобен пазарен индекс и кой следва да е правоприлагащият орган Следва да се създаде един орган, който да регламентира, да изготвя правилата и един, който да отговаря за правоприлагането. Може ли такива структури да се изградят в световен мащаб или ще си останем на национално ниво, т.е. ще се изграждат отделно във всяка държава? Следващият оратор, господин Фейо. Благодаря. Имам няколко въпроса от името на госпожа Пиети Кайнен която е докладчик на НП по тази тема. Председателката прекъсва господин Фейо. Колеги, моля ви да говорите малко по-високо, за да ви чува господин Генцлер добре. Все пак участва тук чрез видеовръзка. И звукът не е същият, както когато участниците са в залата. Господин Фейо, някои от ораторите мисля, че вече отговориха на въпросите на госпожа Пиети Кайнен, но въпреки това ще, го, ще ги повторя. Как виждате реформата на настоящата система за поставянето на референтни стойности? Как може да се осигури участието на отрасъла? Какви могат да са альтернативите на Либор и Юрибор? кой следва да упражнява надзор върху референтните стойности и да ги управлява. Комисията разглежда регламента за референтните стойности в по-широк контекст. Могат ли вече да бъдат направени някои първоначални изводи от тази работа? Председателката благодаря, господин Клинц. Няколко коментара и един въпрос. Комисар Барние ясно заяви, че се намираме в положение на тежка криза на доверието. Смятам, че по-скоро ще се задълбочи проблемът с доверието. Няма да бъде решен, тъй като става дума за сговаряне от страна на няколко много важни участници на пазара. Не става дума за изолирано явление. Проблемът се отнася не само до Либор, а и до други деяния, като например избиране на пари, укриване на данъци и други. С други думи, финансовите институции все още в по-голямата си част не проявяват никакво уважение уважение към клиентите си, към надзорните органи, не зачитат закона като цяло. Мисля, че трябва да предприемем действия против това. Не знам дали Либор е най-важният индекс или не. Факт е обаче, че той е важен. Затова е важно да дадем количествено измерение на нанесените щети. Знам, че това е трудно, но мисля, че трябва да го направим. Не смятам, освен това, че правилата, регламентирането ще решат окончателно проблема. Много е важно Съединените щати и Европейският съюз да си сътрудничат, да координират добре действията си. Според мен проблемът е проблем свързан с наложената култура. Според мен членовете на ръководните органи не спазват онези етични стандарти, които според мен би следвало да спазват главни изпълнителни директори. И докато на ръководните позиции си остават същите хора, то те няма да проумеят, че прилагането на правилата не е само въпрос на осмотрение от тяхна страна, а че правилата просто трябва да се спазват. Понякога членовете на висшето ръководство дори не осъзнават, че не е достатъчно да се спазват само правилата. Законните действия не винаги са основателни, не винаги са легитимни. Въпросът ми във връзка с това е какво можем да предприемем, за да променим културата, на гласите. Знам, че това не може да се постигне от днес за утре. Ще са ни необходими поне 5 до 10 години. Ако не постигнем такава промяна, винаги ще има хора, които ще се възползват от системата, за да извличат облаги. Well, speakers, particular... Госпожа Ферейра. Благодаря на всички изказали се, най-вече на господин председателя Генслер. За мен е удоволствие да ви видя отново. Моят въпрос е свързан с условията, необходими за по-доброто разбиране на случилото се и за по-ефективни действия за предотвратяването на подобни случаи в бъдеще. Още през 2008 година отговорните органи са докладвали за злоупотреби. Говоря за Съединените щати. Защо в Европа ни бе необходимо толкова много време, за да осъзнаем в какво се състои проблемът. Второ, председателят Генслер ясно изложи някои предложения за бъдещи действия. Той заяви най-вече, че изготвянето на референтните стойности трябва да се основава на реални сделки. Но имате ли и някакви други идеи, други предложения Що се отнася до американските банки, участващи в Либор? Как можем да се получим от вашия опит от процедурите, които вие прилагате и как възнамерява комисията да отчете в работата си някои от вашите препоръки, да отчете вашия опит. Знам, че вече са изготвени някои насоки. Напълно съм съгласна с това, че системата не може да остане непроменена. Мистер Шмидт, Груп. Господин Шмидт, Алде. Благодаря. Много се радвам да ви видя отново, господин Геслер. Ние се видяхме в Штатите през юли. Един коментар към а, моя приятел тук отдясно. Ние чуваме отговорите от, от Вашингтон и а, мои колеги тук говорят, че може би трябва да се опитаме да променим това, което се преподава на студентите в бизнес училищата и специалностите в университета. Действително, процесът е започнал 2007-2008, както казва Wall Street Journal. Но коментарите тогава бяха, че не е кой знае какъв проблем. И действително, защо? Защо от нея е този процес 4-5 е, години? Това добре ли е? Зле ли е? Председателката. Сега давам думата на господин Генслер, за да даде отговор на първия кръг от въпроси. После ще дам думата и на господин комисар. Заповядайте, господин Генслер. Част от въпросите са чисто технически, другите са по-теоретични. Благодаря. Благодаря на всички депутати от вашата комисия. А ако нещо не съм разбрал е, въпросите, се надявам, че ще ми помогнете. Въпросът за това как се стигна до там. Въпросът беше, че има, че не се отчитаха реални сделки. През 2011 и 2012 година, както се видя от четирите въпроса, които зададох за текущите пазарни данни, бяха правени прогнози какво ще струва заемането на пари, но това бяха само прогнози, нямаше връзка с реалния пазар. И въпроса как може да се избегне конфликта на интереси, действително и в случая с Баркли или Бор, и независимо кои други банки ще цитираме по нашите правила, аз нямам право да говоря за други банки, но вие сте ги чували по телевизията. Сблъска на интереси е, проблема всъщност проистича от това, че не се отчитат реални транзакции. Тогава в този момент не е имало много реални транзакции, защото ако се отчитат реалните сделки, много по-малко ще са възможностите за нарушаване или манипулиране в е, пазара на необезпечените банкови заеми Либор всъщност не се подкрепя от много реални транзакции. Тогава, ако е, това е така, тогава трябва да преосмислиме системата. Питате защо толкова много време мина, 4-5 години. 2008 година се занима с въпроса Комисията за стокови фьючерси. Е, излязоха материали по пресата. Държахме, бяхме в тесен контакт с съответни институции в Обединеното кралство. Имаме много документи, записи, съобщения по електронна почта, разговори, декларации. И ние не искахме да излезем открито с този случай, преди да имаме вече окончателно обработени фактите. Но се надявам, че в бъдеще, ако има подобни нарушения, няма да отнеме толкова дълго този процес. Затова е необходимо и да реформираме системата. Надявам се, че по-скоро ще се реформира Либора. Няма да се замести с друг е, из, избор. Вие говорихте за това дали да участват повече банки в изготвянето на индекса. В края на кращата за мен е въпрос е на каква база се поставя индекса на реални сделки или не. А, кой ще изпълнява съответното, ще налага съответното законодателство. Вие смятам, че имате достатъчно институции. Ние лично не, дър, не държим тези показатели да се налагат от една институция в конкретно географско, с конкретно географско местоположение. Това са индекси, които могат да се прилагат на глобално ниво. Важно е системата да бъде достатъчно честна, надежна и да не позволява злоупотреби. Може би съм пропуснал някой от въпросите ви. Ако смятате, че това е така, нека да ги чуя отново председателката. Няколко колеги повдигнаха въпроса за това как да променим културата си на поведение. Вие казахте много ясно, че е необходимо да е нужда, че има нужда от санкции, санкции срещу манипулации. Ние нееднократно сме обсъждали, че банките ако ние въведем режим на сериозни санкции и са застрашени с това техни служители да попаднат в затвора, вероятно също това ще затрудни процеса. А, не, е ли, не е ли редно в края на краищата трета страна да се занимава с подаването на данни за изготвянето на тези индекси, а не самите банки? За защото ако те трябва да поемат е, персонална отговорност, заради която после могат да бъдат е, изправени пред съда, може би няма да бъдат готови да правят това. Няма ли други възможности да се създаде подобен механизъм? Мисля, че колкото по-близо стоим до това да има независим орган, който да наблюдава конкретните и вече извършени сделки, толкова по-надежден ще е индекса, но винаги трябва да има и някакъв елемент на възможности за е, действие, за подаване на данни по собствено осмотрение. По въпроса за санкциите срещу банките не бива да се пренебрегват е, тези въпроси, особено когато е, съзнателно се нарушават е, предписанията. А, по въпроса за това как да се смени културата, това е така, този въпрос е, се дискутира още от библейски времена. Не мисля, че е, конфликта на интереси ще бъде преодолян само когато се запише съответния текст в устав или закон. Просто процесът трябва да бъде прозрачен трябва да бъде обвързан с е, ясно наблюдаеми сделки. Разбира се, това не може да стане в 100%, е, но трябва да има и в банките съответния механизъм за надзор. Трябва да има защитни механизми, примерно е, разделяне на примерно персонала, тези, които търгуват от е, тези, които подават е, данните. Трябва да има ясни механизми за защита, за да няма взаимодействие между хората, които подават данните и евентуално тези, които биха се възползвали от е, манипулации. А смяната на културата така, сложен е въпроса. Трябва да има силни санкции, и дали тези манипулации са пряко или непряко, умишлено направени. Просто трябва да има разпоредби, за да няма договорки. Председателката, благодаря. Благодаря за вашите отговори. Ние говорихме с вас в е, Вашингтон за джентлменските клубове и тук в момента наблюдаваме поведение точно обратно на това. Комисар Барние. Съгласен съм с казаното от Гари. Съвсем накратко, предизвикателствата са на световно ниво. Действително, госпожа Макарт ни спомена и за конфликта на интереси. Говорихме за това, че можем да се движим по две е, писти. Първо, надзор, външен и вътрешен механизъм на надзор и второ, така наречените механизми на китайската страна, т.е. защитни механизми във всяка институция. Ние ще се възползваме от е, отговорите на нашата консултация, за да дадем отговор на тези въпроси. Е, ставаше дума за това, кой е в най-добра позиция да определи индекса и да го проверява, според мен трябва да има един общ принцип за определяне на тези референтни стойности. В момента има различни такива индекси, но смятам, че прилагането на съответното те разборе, разпоредби трябва да се извършва примерно на европейско ниво или да има една международна агенция. За, споменахте тук за съглашения и за сътрудничество между хората, които подават данни и тези, които се възползват. С колегата Алмуния и с е, председателът на настоящата комисия е, говорихме, че трябва да се реагира много бързо за прекратяване на подобни манипулации и санкционирането им е, с съответни текстове, включително в законодателството за пазарни злоупотреби. Това ще е, е, въведе и елемент на спокойствие и достатъчно и възможност за силна реакция, защото нарушенията са толкова тежки, че тези, които ги извършват, трябва да са наясно, че могат да влязат в е, затвора, защото те нарушават интересите и на гражданите, и на предприятията и в този смисъл ние трябва да подсилим и директивата за финансовите пазари и за пазарните злоупотреби. Също стана дума за промяна на културата. Аз не смятам, че пазара трябва да бъде лишаван от регулация или че ще има спонтанна промяна в поведението. Трябва да съществуват правила, трябва да има контрол, достатъчно настойчив, трябва да има и добро управление на предприятията. Няма да е достатъчно да има само външен а, механизъм за контрол. Трябва да има и вътрешен контрол в съответните предприятия, за да се а, оглежда как се спазват съответните разпоредби. Ние е, ще Работим по всички тези аспекти. Сега работиме по директивата за пазарни злоупотреби, за прозрачността, за външен и вътрешен контрол и ще търсиме и по системна употреба на данни от реални данки, от реални сделки, извинете, макар че това не винаги е възможно. И, е, дами и господа, комисията работи много по тези въпроси и в никакъв случай не сме стигнали до края на пътя. Ние търсим едно ефикасно, интелигентно законодателство. Е, виждате, че кризата преминава вече през различни етапи, вече 4 години. И може би е, Факта е, че тези манипулации на показателите не бяха отчетени като реален риск, но имаше и много. На Г20 се отчетоха много, много реални области, в които, по които може да се работи. Тогава действително не е, предвидихме работа по Индекси по референтните показатели, но във всички случаи ние работим по въпроса за надзора. Не само на европейско ниво. И в такъв смисъл не сме стигнали до края. Трябва да бъдем много внимателни и трябва да можем да действаме достатъчно бързо. Okay, are there any further questions? Благодаря. Има ли други въпроси? Аз искам да задам въпрос а, на господин Ферл, който е юридически представител на малки и средни предприятия. Казахте, че голямата част от тях сега не вярват на банките. И това е едно от големите предизвикателства пред банките. Но вие тук говорите с законодатели и с регулатори. Но, може би, вашите клиенти искат ние да се занимаем с този въпрос. Пристигна и комисаря Алмуня Искам да кажа, че вие споменахте за работа в нещо като картел, за манипулацията, за подвеждащата търговия. Искате ли да кажете нещо по въпроса? От какво имат нужда малките и средни предприятия от нас, от законодателите, за да върнем доверието обратно в системата? както и последствията. Господин Клинц питаше, може ли да се устойности щетата, която те са понесли едва ли финансово, но евентуално да ни дадете примери за това какви щети са понесли те. Благодаря. I think in, in a word, the, um... С две думи, Малките и средни предприятия търсят защита. Е, чувстват се изложени на огромната, огромната мощ на банките, отношенията им с банките обикновено са се основавали на доверие, т.е. отивали са при банките, както отиваш при счетоводителя си, при юриста, като смяташ, че те ще ти дадат най-добрия съвет, който да защитава твоя интерес. Това, което стана ясно при тези манипулации на Либор, както и споразуменията за лихвени спор, слопове и така нататък, е, че погрешно всъщност са се доверявали на банките и тази, това доверие вече го няма. Малките и средни предприятия искат, когато отидат при банките, да получават не само ясна информация, но и след това ясни стъпки, които се предприемат. Има законодателство, може би има законодателство, което трябва да се подобри, но има съществуващо, което обаче като че ли не се спазва. Ако погледна себе си като юридически съветник, ние имаме много а, ясни разпоредби за своята работа, имаме етичен кодекс, налагат ни се глоби, а, съответно изпадаме, отпадаме дори от юридическата професия, ако а, не спазваме този етичен и морален кодекс. Но това като че ли при банките не съществува. Може би наказателна отговорност трябва да се носи от банките, но не разбира се винаги, не всеки вид. А, неправилно поведение е наказуемо. Би трябвало обаче да има индивидуална, както и корпоративна отговорност. Всички лица в една организация споделят една обща корпоративна отговорност. И ето тук мисля, че бихме могли да помогнем на МСП да продължат да вярват в банките, тъй като те вече не им вярват. По отношение на щетите и колко струват те, някой, който манипулира Либор надолу, както видяхме в примера с Баркли, ам, всъщност е от малкото, тъй като голямата част от случаите Либор се вдига нагоре. И цената, която отива у клиента, който взема кредит, не може да се възползва от а, ползите. Като че ли има промяна на ценностите на едно по-широко ниво, което като че ли облагодетелства банките и нарушава интересите на клиентите. И тези споразумения за лихвени слопове всъщност показват, че органа за финансови служби е, опазва само банките, а не клиентите. Разбира се, че може да не са съгласни с мен колегите. И ще кажат, не подкрепяме банките. Казахте ми, че поради тази липса на доверие има местни инициативи да, не, да се избягват банковите кредити и да може да се вземат така наречените партньорски заеми, т.е. един бизнес от друг. Вече банките не вярват, извинете, клиентите не вярват на банките и малките и средни предприятия искат да си помагат една, едно на друго. Бърнли е в в северо-западна Англия едва ли познавате района. Там има много тежки финансови проблеми и местните бизнеси организират нещо като взаимоспомагателна каса. Това не е банка, но всъщност те дават пари на местни предприятия, а средствата пък идват от спестявания. А ползата е, че лихвата за спестяващите е много по- висока, отколкото ако оставите парите си в банка. По този начин има и много разумни критерии за финансиране на имащите нужда от кредити. Защо се случи всичко това? Защото кредити, които отпускат банките, не са на достатъчно добри условия според местните бизнесмени. Лихвите пък банките по депозите са много ниски. Този пример трябва да се повтори, защото всяка общност трябва да подкрепя сама себе си. Имаме нужда от регламентация и контрол, но се надявам така да подкрепим тази инициатива. Има ли други въпроси? Остават ни 3 минути. Добре. Искам да благодаря на господин Гаслер за това, че се присъедини към нас от Лондон. Благодаря ви за много интересните коментари. Ще почерпим опит от тях. Благодаря и на комисаря Бърние, който винаги е тук с нас и отговаря на въпроси, независимо колко сложни са те. Благодаря и на Андрю за това, че чухме гледната точка на МСП. Благодаря. Thank you. Uh, and I hope you get better. Uh, Надявам се да се оправите, господин Ганслер, и или поне да оздравеете по-скоро от банките. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Маккарти, благодаря. Is it mute or... И така, колеги, нека да продължим нататък. Нямаме много време. Стигаме до втория раздел, където ще говорим за морал и доверие след Либор Еробор. Комисаря Алмуния е тук. Казах, че вече се повдигнаха въпроси за политиката в сферата на конкуренцията, как това може да ни помогне да седем и доверие и по-висок морал. Много голям интерес предизвиква вашето изказване. Не става дума и само за регламентиране, става дума и за възможност за конкуренция в финансовата сфера. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, Арлин. Благодаря на всички вас за това, че ме поканихте. Не само днес, но по-специално днес, трябва да видим какво се обърка в сферата на финансите. Тук трябва да говорим за прозрачност, за морал, за доверие, за управление, както и за провали от системен тип. Преди кризата Бяхме в период на дерегулация. Финансовия сектор тогава надхвърли себе си, разрасна се прекалено много и започна да обслужва с общите си интереси много по-добре, отколкото да обслужва интересите на клиентите. Това всъщност постави на карта стабилността на нашите економики. Въпросът днес е какво означава това днес и какво всъщност е на карта. Първоначалната финансова криза започна преди 5 години. Тя се разпространи и вече се превърна в нещо много по-голямо. Сега искам да кажа две неща съвсем ясно. Първо, банките не, в банките не се корени цялото зло по никакъв начин. И на второ място, Финансовото и економическо развитие през последните три десетилетия не е нещо, което следва определени непроменими закони. Не може да виним само алчните банкери и техните липса на морал. Не, те са част от по-големи процеси е, и друга среда. Политици, общество, хора, които сформират общественото мнение. Така че Отговорността е обща. Разбира се, че имаше менеджери, които нарушиха правилата и това е, не бива да бъде поощрявано. Но сега не сме тук, за да говорим за техните машинации. Говорим тук, защото и правилата бяха погрешни и трябва да разберем как трябва да се променят те. Банките и другите финансови услуги са изключително важни за растежа. Те могат да направят економиките ни по-ефикасни, да направят живота ни много по-лесен. Но без да направим коренна промяна в тяхната структура, е, ние няма да можем да ги видим като устойчиви организации. Стигаме до края на капитализма от типа казино или хазартния капитализъм. Трябва да се промени цялата система. Казвайки всичко това, аз съм тук да отговоря на един въпрос и то е следният. Каква е ролята на политиката на конкуренцията в този контекст? Ролята е огромна. Тя трябва да подкрепи доброто функциониране на пазарите и да може ясно да ни показва къде има проблеми. Основният принцип на конкуренцията е достъп до пазарите. Всеки един добър играч трябва да може да участва с економическата си дейност е, на пазара, стига да спазва изискванията за безопасност безопасност, минимални стандарти и стабилност, разбира се, ако се занимават с финанси. Политиката в сферата на конкуренцията се бори срещу затварянето на пазарите и неосигуряването на равни условия. Всеки един пазар, където информацията се укрива у малцина, които правят с нея каквото си искат, я крият от а, своите колеги или пък а, предоставят подвеждаща информация за нея без регулация, е пазар, който няма как да не е обект на измами и манипулации. Когато онези, които контролират информацията, са постигнали съгласие да я манипулират, за да изиграят други играчи на пазара, то тогава е съвсем ясно, че има нарушение на политиката на конкуренцията. Освен това, смятам, че тези правила се нарушават, когато група Предприятия скрива информация, за да попречи на доброто функциониране на пазарите. Още от началото на кризата комисията активизира мерките за надзор в финансовия сектор. Разпростряхме мерките до предоставящите информация за пазара, слабите за кредитно неизпълнение и производните продукти на финансовите пазари. Информацията, която събираме в тези области, ще ни помогне да разберем къде има слабости в нормативната уредба. Както знаете, бяха открити две производства срещу двама основни доставчици на информация за финансовите пазари. стигнахме до извода, че практиките приложени от тях са затруднили клиентите при използването на альтернативни доставчици. Що се отнася до стандартен Poor's, миналата година предложихме корективни действия и приключихме процедурата. В момента работим по предлагането на корективни мерки за Thomson Reuters. Започнахме две разследвания. Първо по клиринга на слапите за кредитно неизпълнение и второ във връзка с информацията за слапове за кредитно неизпълнение. В известна степен в рамките и на двете процедури научаваме много нови неща. Не смятам, че приключването на разследването ще потвърди първоначалните ни съмнения, но ще потвърди някои други наши съмнения във връзка с неправилното функциониране на пазара. В момента не мога да ви дам подробности. Мога само да ви кажа, че това разследване е сред водещите ни приоритети. Други наши водещи приоритети във връзка с разследването касаят основни международни банки за подозрени в образуването на картел с цел манипулиране на референтните стойности. Става дума, може би, дори за няколко картела, отнасящи се до Тибор, Юрибор и Либор. През октомври 2011 година комисията проведе предварително обявени проверки на място в няколко банки във връзка с деривати, свързани с Юрибор. Загрижени сме във връзка с това, че някои дружества, банки и посредници може да са нарушили правилата на антитръстовото законодателство, които забраняват създаването на картели. Подозираме, че има опити за въздействие върху пазара на деривати въздействие в ощърп на контрагентите и онези, които не са участвали в сковарянето. Били са обменяни данни за търговските позиции, за ценообразуването на лихвените деривати като се имат предвид броят и обемът на транзакциите в областта на лихвените деривати, може да се каже, че тези продукти са от голямо значение за финансовия отрасъл и за европейската економика като цяло. Разследванията ни в тази област се водят в момента. Надяваме се да ги приключим колкото се може по-бързо. Това са, разбира се, разследвания от приоритетно значение. В рамките на работата си по разследването поддържаме тясна връзка с няколко други органа за защита на конкуренцията, както и с редица органи на ниво Европейски съюз. Целта ни е да санкционираме изговарянето, извършено от участващите банки и посредниците. Тези наши разследвания ще изнесат на бял свят повсеместни проблеми във връзка с финансовата система, като конфликт на интереси, липса на прозрачност на пазара на информация за финансовите на пазари. Тези проблеми изискват неотложни действия. Както каза и комисар Бърние, вече работим по тях. Задачата на комисията е да провери дали е на лице нарушение на европейското антитръстово законодателство. Трябва да гарантираме равнопоставеност на финансовите пазари. Вече неведнъж съм се обръщал към вашата комисия по темата контрол на държавните помощи за банковата система и финансовия сектор, така че няма да говоря за това днес. Разглеждаме възможностите за промени в структурата на банковата и финансовата система, така че да се осигури не само финансова стабилност, но и адекватно финансиране на реалната економика. Благодаря ви за вниманието. Председателката, благодаря. Комисар Алмуния, сигурна съм, че колегите ще ви поставят въпроси. Сега ще дадем думата на Масамичи Коно, председател на управителния съвет на Международната организация на комисиите за ценни книжа. С интерес ще ви изслушаме. Знаем, че провеждате проучвания общи проучвания за референтните стойности. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми гостуващи експерти. За мен днес е чест и удоволствие да направя изложение по тази толкова важна тема. Както вече казахте в представенето си, към момента председателствам съвета на Международната организация на комисиите по ценни книжа. Съместник председател съм и на отдела по международни въпроси към Агенцията за финансови услуги в Япония. Представлявам моята агенция на ниво международни организации на финансовите регулатори и надзорници. Организацията на комисиите за ценни книжа е Международната организация на пазарните регулатори, които изготвят общи стандарти за регулиране на пазарите. Към момента в нея членуват 200 членове, представляващи 115 различни държави. Задачата й е да въведе международни стандарти за увеличаване прозрачността и ефективността на пазарите на ценни книжа, да намали системния риск на тези пазари и да улесни трансграничното сътрудничество между регулаторните органи. Крайната цел на организацията е да защити инвеститорите, така че те да могат да набират капитал на финансовите пазари. Наскоро имаше оживени разисквания за надежността и точността на референтни стойности, използвани на световните финансови пазари, най-вече във връзка с Либор. Регулаторите на финансовите пазари продължават да полагат усилия за предотвратяване на пазарните злоупотреби и коригиране на неправомерното поведение вече от години. Това, което е ново, е въздействието на тези проблеми в световен мащаб. Тъй като финансовите пазари се глобализират, трябва да се предприемат и адекватни мерки на световно ниво. Регулаторите на финансовите пазари трябва спешно да засилят сътрудничеството помежду си и да координират усилията си за създаването на общо приложими процедури по изготвяне на референтните стойности. Референтните стойности се използват широко на финансовите пазари. Тяхната надежност е от особено голямо значение при ценообразуването на много финансови инструменти подходящото регламентиране и надзорът са необходими за установяването на добро управление и прозрачност, при определянето на референтните стойности. Трябва да се предприемат адекватни мерки по правоприлагането и да се въведат възпиращи санкции с цел предотвратяване на злоупотреби и неправомерно поведение. В противен случай ще спадне доверието към пазара и ще има отрицателно въздействие върху финансирането на реалната економика. Намесата по отношение на референтните стойности обаче трябва да бъде такава, че да се запази конкурентоспособността на пазарите. Тя трябва да е ориентирана спрямо пазарите. Кои са основните въпроси във връзка с надзора и регламентирането? Процесът и процедурата за изчисляване на референтните стойности може да не са достатъчно прозрачни. Структурата на управление може да не е достатъчно ефективна, така че да се работи по конфликтите на интереси. В нашата организация правим всичко възможно, за да се справим с тези проблеми. Ще говоря за това по-нататък. Всякакви реформи по отношение на съществуващата система за определяне на референтните стойности не бива да дестабилизират а, действащата система във връзка с договорите. Това е много важно, като се има предвид международния аспект, тъй като международното право и правораздаване не са достатъчно силни, за да се справят с разликите между националните нормативни уредби. Що се отнася до международния аспект, не винаги е подходящо да се предприема универсално приложим подход. Трябва да се вземат предвид различните условия на пазарите в отделните държави. Европейският съюз в момента играе водеща роля в рамките на международните усилия за осигуряване на надежност на референтните стойности. Направени са предложения за изменения на регламента и директивата за пазарните злоупотреби. Европейската комисия публикува много важен и ценен документ в резултат от проведените консултации. Мисля обаче, че за да се възстанови доверието към референтните стойности и за да се предотврати регулаторният арбитраж, трябва да се установи силна координация в световен мащаб. Трябва да се активизират усилията за въвеждането на общ международен режим. Трябва периодично да се извършва оценка на прилагането на правилата по страни. Трябва да се установи тясно сътрудничество между пазарните регулатори. Уважаеми депутати, организацията на комисиите за ценни книжа разполага с голям потенциал за работа в тези области. Искаме да се възползваме от инициативите, предприятия от Европейския съюз и други, така че да въведем обща с политика в световен мащаб ще вземем предвид прегледа Уитли, който в момента се провежда в Обединеното кралство. Ще си сътрудничим тясно с Банката за международен сетълмент и с съвета по финансова стабилност. В моята страна, в Япония, Агенцията по финансови услуги си сътрудничи с други подобни структури в няколко страни при провеждането на разследвания и при предприемането на корективни мерки спрямо банки и дружества за търговия с ценни книжа. Неодавнашните събития, мащабът на скандала ни накараха да осъзнаем, че единствено един координиран подход в световен мащаб, в който са включени регулаторите и надзорните органи, може да сработи. Няма подробно да се спирам върху работната група, създадена наскоро в нашата организация. Целта на организацията ни е да се изготвят препоръки за провеждането на политика в световен мащаб, политика на надзор върху процедурите за изчисляване на референтните стойности. Във връзка с това организацията ни вече работи по изготвянето на такива препоръки. Тази наша работа е много ценна, във връзка с процеса на определяне на референтните стойности. Говоря за процеса за докладване на цените на петрола. Няколко думи за мандата на новосъздадената работна група в нашата организация. Какви са нейните задачи да определи проблемите, свързани с референтните стойности във връзка с ценните книжа и дериватите, да определи типа референтни стойности, които са относими към финансовите пазари, да определи подходящата политика за надзор, за изчисляване на референтните стойности, както и за осигуряване на прозрачност и публичност в рамките на целия процес. Целим също да изготвим общи принципи и насоки в световен мащаб, в това число и принципи за ефективна саморегулация. При изготвянето на насоките и принципите работната група ще вземе предвид въпроси, свързани с необходимите изпълнителни правомощия, споделянето на информация и режимите на налагане на санкции. Трансграничното сътрудничество е абсолютно необходимо. Във връзка с това нашата организация подписа многостранен меморандум за разбирателство. Страните по този меморандум ще си обменят поверителна информация във връзка с правоприлагането. Работната група е съпредседателствана от Мартин Уитли, управляващ директор на органа за финансови услуги в Обединеното кралство и Гари Генслер, председателя на Американската комисия за търговия с стокови фьючерси. Работата на групата ще приключи през март 2013 година. В заключение, нека подчертая, че като се има предвид Световният мащаб и широкото използване на референтните стойности е много важно да се изработят международно координирани насоки и принципи. Ако не се постигне тази цел, то ще бъдат поставени на карта стабилността и целостта на финансовата система в световен мащаб ще проистекат и значителни загуби за економиките и инвеститорите в целия свят. Трябва да се координират усилията на отделните държави. Нашата организация е поела категоричен ангажимент за възстановяване на доверието към изготвянето на референтни стойности. Референтните стойности, използвани на световните финансови, финансови извинете, пазари, са в основата на свободни, честни и прозрачни сделки. Трябва да се премахнат всякакви съмнения във връзка с надежността и прозрачността на тези стойности. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Надявам се, че ще се срещаме отново с вас и в бъдещето. Знам, че вие работите в много ключови области на научните изследвания по тази тема. И сега, без да се бавим, нека сега да чуем изказването на господин Докторов, главен изпълнителен директор и президент на Блумберг. Надявам се, че той ще ни даде достатъчно интересна информация и за усилията за установяване на прозрачност. Аз се казвам Дан Докторов и съм главен изпълнителен директор, президент на Bloomberg. Е, това е фирма, която води на пазара в финансовите данни, новини и анализи. Аз участвам в днешното изслушване защото се надявам, че тук е, нашите гости са направили толкова много за каузата на прозрачността и отчетността на, на световните пазари и ще можем да допринесем и все още. Много високо оценявам работата на стоящата комисия и на председателката Елин Маккартни. След финансовия срив през 2008 година, големите международни регионални институции, Европейския съюз, Г20, Международния валутен фонд, отбелязаха много широко разпространената липса на прозрачност и надежна информация. Това бяха едни от факторите, допринесли за кризата. Блумбърг винаги е настоявал за прозрачност от 30 години насам ние говориме за това, защото ние знаем колко добри страни има тази политика. Знаем също така и колко чувствителни са пазарите и обществеността към липсата на прозрачност. Липсата на надежни данни прави оценката на риска и ценообразуването все по-трудни. А когато има стабилен режим на прозрачност, се освобождават и капитали е, за инвестиции, за създаване на работни места, пазара функционира по-ефективно. Също така се създават и нови финансови инструменти и е, показатели. Прозрачността също така дава възможност и да се създават и системи за надзор и ранно предупреждение системи, които се прилагат от участниците в пазара. Освен това е важно, че тази система повишава и доверието на инвеститорите. Неуспеха на Либор е всъщност неуспех на настоящите механизми, които имат за цел да дават информация за пазара. Това е класически пример за това как как е, пазара се проваля поради липсата на прозрачност? Комисар Алмуня правилно описа този факт шокиращ. Е, референтните показатели като Либор не могат да оценяват е, реалностите на пазара, защото се базират на субективни оценки дори да няма и реално желание за манипулиране. И Либор не е единствения индикатор, който е, се нуждае да има повишена елемент, аспект, подобрена прозрачност. Ние знаем как би следвало да изглежда една по-добра система. Тя трябва да има да е точна, прозрачна, безпристрастна и данните да са обективни. Въпросът е обаче тези висши цели как могат да се приложат на практика какви данни да се подават за един нов показател, кои институции да бъдат е, надзиравани и как. Отговора на този въпрос изисква технически опит, също така и инвестиции. Според нас е, частният сектор, който работи с е, правителствата, може да предостави подобни отговори. Всъщност Блумберг в момента работи по изготвянето на различни решения за този проблем на пазара. Ние реагираме на искането от политици, от Европейската комисия, парламента за а, реакция на базата на пазара и то реакция, отговор на проблема, базиран на прозрачност и на реални данни. Блумберг предлага един индекс, наречен Белибор, който не е нищо революционно, просто прилага принципите на анализ на, на данни и прозрачност. В момента Либор се изчислява според оценките на това какви банки очакват да платят, какви лихви очакват да платят банките, когато заемат е, капитали от други банки. А оценките се е, предполага, че са изготвени на базата на реални заеми. Но ключовия проблем с този подход е, че в момента няма много транзакции по за... вземане на заеми в краткосрочен план между банките. А когато има ограничен брой подобни транзакции, вече са по-малко и данните, на които може да се базира Либор. Индексът трябва да бъде, да се създаде възможност в този определенето на индекса да участват и други финансови компании, и други големи компании, които са наясно с а, е, е, лихвения процент, с който се заемат или отпускат заеми в долари или евро. Така отделните институции ще имат по-малка възможност да влияят, влияят върху Либор. Ние предлагаме да се създаде един индекс е, на базата на реални данни, наречен B-Libor, който ще отчита кредитна информация, която е налична на пазара от институции, които участват на пазара, като ще наблюдаваме различните транзакции с кредити ежедневно и систематично ще оценяваме погасителните вноски на кредитите по различни краткосрочни срокове на изплащане. След това ще добавяме тези вноски към съответната ставка, в която няма риск, за да може да се изчисли всеки е, падеж и съответния е, индекс Белибор. Нека да ви дам един прост е, пример. Е, кредитна информация за едногодишна за до, кредити в долари, като използваме само един вид данни, които присъстват на пазара, данните за слопове за кредитно неизпълнение. Ако осредниме тези данни по един прост процес на осредняване, ще изчислим една агрегатна вноска за погасяване, средно около 1,5%. След това оценяваме ставката за еднодневния индекс за слопове, която в момента по данни е около 1%, което означава, че билибор би следвало да бъде на стойност 2%, 1,5% плюс 0,5%. Съвсем прост пример с само един вид данни от пазара но с него показваме как този B-Libor индекс ще е, оцени по-реално е, цената на, от кредитите и ще бъде альтернатива на сегашния начин на измерване, който се базира на ограничен брой транзакции. Освен това, той ще отразява е, транзакции не само между банките, но и други институции. По този начин ще се създаде един е, добродетелен кръг, в който обективните данни на Белибор ще подобри и качеството на данните, които се подават за Либор. Пазара, включително тези 360, 360 милиарда, които са ангажирани в ипотеки, кредитни карти, контракти за деривативни продукти и други, ще могат да разчитат на Либор като за водещ показател, но ще имат доверие и в цифрата, защото тя се базира на пазарни данни. По този начин ще може частния сектор да работи в тясно сътрудничество с регулаторите и с обществото. Блумбърг предлага да извършва тази работа доброволно. Ние ще работим с съответните заинтересувани страни в Обединеното кралство и други, за да се изготви един метод за определяне на лихваните проценти за междубанкови заеми, с които ще можем да предоставим надежни данни на участниците в пазара и то данни базирани на реални сделки. В е, заключение ние ви предлагаме нещо, което не е ново. Нито е, ви не предлагаме също така да приключиме с Либор, защото е, този индекс се използва в световната економика и трябва да остане поне краткосрочно, но предлагаме един индекс, който много по-точно ще отразява реалността на пазара и ще бъде много по-независим от е, отделните транзакции на някоя институция или е, субективни оценки. Комисар е, Алмуния говори, че е необходимо да се върнат финансите в услуга на реалната економика и засилената прозрачност ще направи именно това. Благодаря, председателката. Благодаря, много интересни въпроси. Предполагам, че ще имаме. Сега нека да чуем Тиери Филипона, който е генерален секретар на Finance Watch. Той ще ни даде различни идеи за прозрачна система. Благодаря, госпожо Макарти. За мен е чест да бъда днес сред вас. Ние благодарим на вашата комисия за това, че задавате въпроса как да се върне доверието след скандала с Либор. Финансовата дейност по съществото си е един обмен на обещания. А какво означава едно обещание, ако не вярваш на човека, който ти го прави? Днес вярата на обществото в финансовите дейности и техната справедливост е разклатено. Либор и, и евро, Еурибор, извинете, имат различни дефиниции и затова много лесно може да бъдат подправяни нивата им. Но те имат нещо общо. Те се изчисляват от приноса на извинете, те се калкулират на базата на включен в тях конфликт на интереси. Имам 7 минути за своето изказване и ще говоря само за 4 конкретни мерки, които, когато бъдат взети заедно, биха довели до повишаване на доверието след скандалите с Либор и Еурибор. Първо, публичен контрол на финансовите дейности, които по някакъв начин са свързани с дейности от публичен интерес. Имаме финансови инструменти, например слопове на лихвени проценти, чиято стойност е свързана с референтни стойности. Това означава, че когато се подават различни цифри за Либор и Еурибор, това би означавало по-малко или по-голяма печалба за банките. Тук е ясен конфликт на интереси. Либор, Еурибор, както и различните индекси за стоки и кредити оказват своето въздействие върху обществеността. Затова смятаме, че процеса на тяхното изчисляване трябва да се контролира от надзорници, а не от частни организации, по-специално в контекста на недопускане на конфликти на интереси. Надзорникът би трябвало да бъде максимално отдалечен до а, вносителите и да има международен мандат, за да може контролът да бъде неутрален. Втората мярка е съгласуваност, координираност между референтни стойности за едни и същи цели. Както вече казах, Либор и Еурибор имат различни определения – защо? Те бяха създадени от различни частни организации, е, като целяха е, различни цели. Либор е, трябваше да отрази цената за вземане, на вземането на заема, докато Еорибор пък трябваше да отрази убеждението на банката, каква би била цената при първичната банка. Днес Либор в щатски долари. Има 18 свързани с него банки, а Еурибор 44. Може да се каже, че единия е по-стриктен, другият пък би могъл да възрази, че тъй като има повече членове, е по-малко подложен на манипулации. Трудно може да се следват тези спорове, но факт е, че все по-голямо е недоверието към финансовата дейност. Това е още е по-притеснително, защото тези референтни стоености се използват не само от професионалисти, но и е, като отправна точка за различни финансови продукти, като например ипотеки. Така че този дебат има и измерение свързано с защитата на потребителите. Ние приветстваме различните работни групи, които бяха създадени от БИС и от ЙОСКО на тази тема и се надяваме да има последователност в определенията сред различните референтни стойности. 3. Основаване на референтните стойности на реални ставки. В света на финансите цените, които не отразяват финансови операции, нямат никакъв економически смисъл. Когато се основат Елибор и Еурибор на реални ставки, това би довело до по-трудна злоупотреба с тях. Когато се приеме определение за тях, те би трябвало да се основават на реални транзакции, което е възможно. И Либор и Орибор трябва да се основават на такива, което е не само реално, но би допринесло до отразяване на реалната стойност на банковата ликвидност. Четвъртата мярка – банките, операторите и менеджерите да носят отговорност за своите действия – Банките трябва да носят отговорност, а пък надзорниците трябва да имат правомощия да налагат санкции, които да съответстват щетите, които са били нанесени. Тъй като печалбата от измамна дейност е по-голяма от потенциалните наказания, винаги има стимул за банките да извършват такъв тип дейност. Операторите би трябвало да носи лична отговорност за своите действия което в момента се обсъжда в дебата около директивата за злоупотребата на пазара. Освен това, банковите менеджери трябва да носят лично отговорност за действията на операторите, които им се отчитат, тъй като манипулациите могат да бъдат резултат или от сговор между менеджери и оператори, или а, от това, че менеджерите не контролират добре операторите, т.е. нехайство. В заключение, нито една финансова или економическа система не може да съществува без доверие и морал. Законодателите и регулаторите носят отговорност да предприемат необходимите мерки, за да се предотвратят събития, които биха довели до отрицателно отношение на обществото към банките. Ако приемем тези четири прости мерки, не само за референтни стойности като Либор и Еорибор, но и, що се отнася до стокови и кредитни референтни стойности, ще допринесе за все по-голямото доверие в финансовите дейности. Освен това искам да кажа, че нито една дейност, която се основава на саморегулация, би се доказала, защото саморегулацията е оксиморон в сферата на финансовите услуги. Благодаря. И аз благодаря за представенето. Интересни въпроси съм сигурен, че ще имаме. И стигаме до последната презентация в тази сесия, която е на Джоана Кут от BlackRock. Ще говори от гледна точка на инвеститорите Имате думата. Uh, Благодаря, госпожо председател, за поканата отправена към BlackRock да направи изявление по тема от изключителна важност за нашите клиенти и пазари. Нека първо ви представя BlackRock. Ние сме независим управител на инвестиционни фондове. Управляваме активи на стойност 2,8 трилиона евро. 750 милиарда от тях се падат на европейски клиенти. Основните ни клиенти са вложители и пенсионери. В момента провеждаме интензивно проучване на въздействието на Либор върху нашите клиенти. Затова приветстваме факта, че поставяте ударението върху разработването на политики и надзора на национално и световно равнище. Искам да изтъкна, че не участваме в нито една структура, свързана с Либор или Юрибор. Основните ни послания са следните. Първо, Либор се отразява върху много от фондовете, които управляваме от името на нашите клиенти. Във връзка с това последиците от него са значителни, не само като се има предвид абсолютният размер на съществуващите инструменти, използващи Либор, но като се вземе предвид и времевият хоризонт. Лихвените слапове с период на падеж от 40 до 50 години обикновено се използват от пенсионните фондове, за да хеджират задълженията си за бъдещи периоди, т.е. за да управляват паричните потоци, които трябва да използват, за да изплащат пенсиите. Не смятаме, че една альтернативна референтна стойност може да замести Либор или че конкретни референтни стойности могат да бъдат използвани за конкретни дейности, тъй като различните инвеститори имат различни нужди и предпочитания. Сега ще се спра върху различните начини на използване на Либор от страна на управителите на инвестиционни фондове. След това ще обобщя препоръките ни за реформиране на Либор. Използването на Либор от управляващите инвестиционни фондове може да се раздели на три категории. В първата категория Либор сектор се използва единствено като ориентировачна стойност за преценяване на ефективността на даден фонд. Либор се използва като посреднически елемент за нискорискови альтернативни инвестиции. В такива случаи той не се отразява върху възвръщаемостта за инвеститорите. Изработването на альтернативни референтни стойности може да вмени значителна административна тежест. Второ, Либор се използва за плащанията по купони или за преценка на ефективността на даден фонд. Ако тук се премахне използването на Либор, могат да възникнат проблеми. Прехода от Либор към Еония, например, ще се отрази върху рисковия профил и профила на възвръщаемостта, ще доведе до пренаписване на цели договори. И накрая, Либор се използва за изчисляване на плащанията по купони по редица деривати с различен период на падеж, това са деривати с плаващи лихвени проценти. Въпросът с връзка с промените в договора става по-сериозен, като се има предвид значителния економически ефект от предсрочното прекратяване на договорите. Ще се спра върху Либор най-вече във връзка с пенсионните фондове и фондовете инвестиращи в съкровищни бонове и депозитни сертификати. Пенсионните фондове използват слапи, за да хеджират лихвения риск, като инвестират в комбинация от лихвени слапове. Лихвените слапове могат да са с много дълги периоди на падеж от 40 до 50 години. Една рязка промяна в Либор ще има много значително въздействие върху пенсионните фондове. Изместване в Либор може да намали стойността на активите на пенсионния фонд, но няма да промени паричния поток по отношение на задълженията му. С други думи, фондът ще намали процента си на финансиране и няма да може да изплати пенсии в желания размер. Това не е незначителен проблем. Над 50% от пенсионните фондове в Обединеното кралство и 90% от пенсионните фондове в Обединеното кралство използва подобни стратегии за задълженията си. Вторият пример, на който ще се спра, са фондовете, инвестиращи в депозитни сертификати и съкровищни бонове. Те се използват най-вече от пенсионните фондове, от а, инвестиращите в рисков капитал и други инвеститори, които искат да диверсифицират експозицията си към балансите на банките. Тези субекти инвестират в инструменти с а, период на падеж по Либор, като например средносрочни облигации, наднационални ценни книжа и депозитни сертификати. Либор оказва въздействие върху ценообразуването и тук промени по Либор ще се отразят също така съществено, както и върху пенсионните фондове. Всякакви резки промени в Либор ще се отразят върху паричните пазари. А добре функциониращите парични пазари са много важни, като се има предвид намаляването на размера на привлечен капитал в банковия сектор. Видяхте колко важен е Либор за европейските вложители и пенсионери. Сега ще обобщя нашите препоръки към разработващите политики. Първо, трябва да се възстанови доверието към пазарите. Във връзка с това Либор трябва да се фокусира върху по-кратките периоди на падеж от 3 до 6 месеца. Така ще се установи по-надежден процес на определяне на лихвите, ще се ограничи обемът необходими данни. Качеството на данните трябва да се подобри, като се използват данни за реални транзакции. Вярваме също така, че прозрачността и стриктните критерии за одит са абсолютно необходими. И накрая, много е важно да се засилят независимостта на Либор и регулаторния надзор над индекса, например като се въведе задължителен етичен кодекс – не бихме искали да се отменя Либор. Промените в действащи договори по Либор ще се отразят извинете, ще окажат съществено въздействие, могат да доведат дори до по-голямо изместване в сравнение с манипулациите по Либор през последните години. Споменах различните инвеститори, различните видове привличане на заеми. Има альтернативни референтни стойности. Пазарът вече се възползва от тях. Един от тях е Еония, други примери са Соня и индекса за обратно изкупуване GCF. Тези референтни стойности ще се ползват от широката подкрепа на участниците на пазара. Колкото по-разнообразни са стойностите, толкова по-добре според нас и политиката трябва да работи именно за такава постепенна промяна. Сега ще дадем думата на колегите за въпроси. Кей. Okay. Благодаря, благодаря на всички наши оратори за толкова полезните изложения, които ни предложиха от различни гледни точки. В момента тези референтни показатели са създадени като че ли за конкретни пазари, за конкретни продукти, за конкретни цели. И в последствие започват да бъдат е, използвани за други цели – надали Либор е бил замислен като показател оценяваш всички е, финансови инструменти. Така че факт е, че трябва да се търсят подобрени индикатори и всички оратори тук говориха, че е необходимо да има прозрачност и контрол. И ми е интересно, сега говорим, е, обсъждаме е, директивата за финансовите изисквания и парламента към днешна дата едва ли ще е, включи текст за свободен достъп до подобни показатели. Едва ли ще можем да включим и текст за прозрачност. И ми е интересно да чуя нашето оратори какъв е, съвет ще ни дадат е, е, за преговорите, които ще водим по законодателството за референтните показатели. И Друг въпрос. Ако един референтен е, показател стане стратегически важен, с, важен за цялата система, трябва ли той да бъде предлаган на не търговска основа? Говорите за трилиони евро, които са ангажирани в е, контракти, свързани с е, Либор. Uh, съответната търговска организация има ли право да се възползва от подобен инструмент? Не е ли редно да се създаде някакъв вид е, обществен продукт в такъв смисъл? Следващият оратор. Господин Клинц, е, въпрос към господин комисаря и след това към господин докторов. Комисията много успешно успя да провежда е, политика в борба с е, липсата на прозрачност и да налага санкции за нарушения. Вие винаги обаче идентифицирате компаниите и ги санкционирате тях, а не отделните индивиди, които са отговорни. Днеска се говори, че докато печалбите от нарушенията са по-големи от санкциите, това, този механизъм ще е, продължи. Така че е, трябва да се търси отговорност от конкретни лица и въпросът ми е, предвиждате ли нещо подобно? Имате ли опит в други области? бихте ли се обявили за това да се въведе елемента на лична отговорност и съответно санкции? А въпросът ми към господин докторов е, вие представихте предложение за създаване на нов референден, референтен показател Белибор. Колко бързо можете да въведете вие този показател? И второ, е, убеден съм, че сте обсъждали вашето предложение с участниците на пазара. Какво, каква е реакцията на участниците в пазара? Каква е реакцията на публичните власти в Европа и в Америка към вашето предложение? И трето, защо предлагате да вършите тази работа доброволно? Какъв е вашият интерес в такъв смисъл? Филип. Филип. Първо въпрос към господин е, комисаря, това е господин Ламбертс. Е, извинявам се, че не успях да чуя цялото ваше изложение, защото гласувах в една друга комисия, но исках да ви попитам, имате ли методология, с която да се оценява въздействието върху пазара от манипулациите върху Либор? Цитират се всякакви цифри и искам да попитам така ако ще глобявате, да речеме, някой, ще налагате санкции на компании за злоупотреба, за пазарна злоупотреба, във всички случаи санкцията се свързва с размера на щетата или на незакономерната печалба. Каква методология ще използвате за оценка на тези щети, например? И също, ако мога да ком- коментирам изказването на представителя на BlackRock – Казахте, че заместването на индекса Либор ще е, се отрази много отрицателно на всички контракти, които са свързани с него. Но е, как е, според вас ще можем да направим Либор по-надежден? Смятате ли, че можем да го направим? И как? И е, това, което вие предлагате, а именно да използваме е, различни показатели, за различни финансови продукти, т.е. да няма еднозначно решение. Аз съм склонен да се съгласа с вас, но може ли да поясните каква би била методологията за избиране на един или друг показател в, по, свързано с естеството на контракта? А, сега това, че един индекс не е толкова тясно свързан с системата, не означава, че не може да бъде манипулиран. Всеки индекс може да бъде манипулиран. Вие предлагате да се използват всякакви видове индекси. В такъв смисъл не е лошо да помислим, искаме ли да имаме такава система от различни индекси, подобни на Либор. И ако мога да направя сравнение с коментара, че е, твърде много е, индекси ще водят до разнопосочност, но аз лично мога да коментирам, че Либор е, може би не следва да съществува сам по себе си. Не трябва да има само един мегазвезда индекс. Sí, muchas gracias. Eh, me voy a referir sobre todo al comisario. Господин Санчес преседа. Първо имам въпрос към господин комисаря. В е, предложението за стимулиране на подаващите информация за нарушение на конкуренцията, какви са инструментите за събиране на информация? Също Говори се за фирмена отговорност, но ще има ли възможности да се търси е, лична отговорност от съответния персонал на дадено дружество? Ah, в е, Европейския съюз в момента ползваме Либор много широко. В миналото този индекс се ползваха и щатите и там има доклад, който е, е съобщавал за възможностите за манипулиране на индекса. И въпреки, че ние имахме информация, се забавихме много с реакцията си. Е, действително ли е така? И в момента се водят различни разследвания от различни власти, но смятам, че тези е, разследвания трябва да върват е, ръка за ръка. Трябва да има сътрудничество между националните власти, а и между националните власти и разследващите на европейско ниво, разследващите в Штатите. По отношение на това как може да се коригира проблема. Действително трябва да има регламентиране, а може би и властите, които отговарят за конкуренцията, за спазването на конкуренцията трябва да се занимаят с този въпрос. Поставя се въпроса тези злоупотреби, какви печалби са проистекли вследствие от тях и съответно какви нарушения, какви вреди са наложени от нарушенията. Тези два въпроса трябва да бъдат огледани в рамките на законодателството за конкуренцията и как точно се тя на хората. Има различни въпроси, които са насочени към вас. Казахте, че имате конкретен въпрос, от кого точно искате да получите отговор? От а, всички. Ако може, господин комисаря, по-специално. Добре. Първият въпрос беше повече за останалите колеги, които имат други компетентности, така че ще отговоря после. Добре. Първо вие, господин комисар, онези, които бяха за вас и след това останалите другите колеги. Благодаря. Господин Клинц и господин Санчес Преседо. Опитахте какво да е нивото на санкциите, ако се потвърдят тревогите ни, е, при започване на разследването, защото тогава се говори за евентуален сговор около тези референтни рамки и ако това бъде потвърдено, разбира се, че ще има глоби. Както знаете, указанията ни за глоби не включват лична отговорност. Там се занимаваме с фирми, с дружества, така че евентуалните глоби ще бъдат насочени към цялото дружество, което участва в картел. Както казах по-рано, когато говоря за фирми, имам предвид банки, но в някои случаи и брокери. Основата за изчисляване на глобите при картел е каква част от продажбите е засегната от това картелно споразумение. Както може да си представите, сумата няма да е 10 евро, ще бъде голяма. Ще видим как точно ще бъде определено това. Тук трябва да се вземе решение при, при самото разследване. Но това е основата всъщност. И ще спазваме правилата. Та на базата на продажбите, които са направени в картел, ще вземем и предвид колко сериозно е нарушението. Разбира се, ако се повторят, ако се потвърдят, извинете, нашите подозрения. А това е ниво на сериозност над средното, както и продължителност на нарушението. Ето това са правилата и ние ще ги спазваме. Няма да си измислим нови правила няма възможност а, да има глоби, а, които да бъдат носени от физически лица. Разбира се, когато имаме пазарни регулатори Извинете, от гледна точка на конкурентоспособността ние се занимаваме с дружества, с физически лица, могат да може да се занимава съда, прокуратурата и така нататък. Ние се занимаваме с картели, с говори между банки, между брокери и други финансови агенти. Как изчисляваме? Пак казвам, пазарното въздействие трябва да се изчисли. Господин Ламбер попита за това. Въздействието върху пазара е свързано отново с продажбите които са засегнати от този картел а, в продължителността на картела. Сътрудничество тук с другите органи, тук в Европейския съюз, а, си сътрудничим не само с национални органи в сферата на конкуренцията, но и с пазарни регулаторни органи и други власти – Пак ще гледаме нещо конкретно. За това разследва на картел си сътрудничим с други юрисдикции, най-вече с колегите от САЩ. В САЩ те се провеждат от Министерство на правосъдието, дело им за борба с тръстовете е, там има наказателно-правни аспекти, този престъпен е, състав. Е, там малко се разминава нашия мандат, но си сътрудничим с тях, както и в много други случаи. Когато започна разследване за картел, то се основава на информация, че евентуално има сговор. Манипулацията обаче не е само сговор между банки и брокери. Манипулацията би могла да бъде и от друг тип. Ако погледнете а, случая с Барклис, или поне това, което знаем за него, там има поведение на отделни лица, което не отговаря на правилата. Но не това е задачата ни. Ние не можем да преследваме а, е, отделни лица. Когато получим информация, от която оставаме с впечатление, че евентуално има картел, веднага започваме работа, т.е. започва се с инспекции, след това се подават искания за информация, към съответната фирма и към други такива. Е, отворена процедура понякога тече по отношение на определени референтни стойности и валути и работим не само в сферата, в която е започнато следствието, но и в други, ако е необходимо. Не може да се каже кога ще приключи едно следствие, но за нас това е основен приоритет. Използваме кадрите си оптимално по тези следствия, но пък знаете, че нашите кадри са много ограничени. И говоря за кадрите на Генерална дирекция конкуренция. Така че, когато обсъждате бюджета на комисията, не забравяйте с колко малко хора разполагаме. Както знаете, господин Ламбертс, глобите отиват у държавите членки. You, well. Вероятно ще и лобирате при прегледа на политиката в конкретността това да бъде променено. Исках да кажа нещо по въпроса. Идеята на альтернатив. За, извинете, да има альтернативен либор, Б либор. Дали да бъде е, безплатно, попитаха ви защо да е безплатно, т.е. пробоно, вие сте частна фирма. След това прозрачност, открит достъп. И сега аз искам да ви попитам нещо, ще ви помоля да помислите и после да отговорите. Когато търсите а, средства за защита, а, обсъждате фирми. За Либор не говоря конкретно, но що се отнася до средства за съдебна защита, Има ли случай, в който да прецените дали да не бъде предадена съответната услуга на трета страна или друга фирма, ако фирмата, която се разследва, не може да предоставя услугата, за която става дума. При картел няма а, а, никакво а, съдебни средства или средства за съдебна защита. Не, това е края на един картел. Идеята е да се възпира създаването. Тоест, а, такива да бъдат глобите, че те да действат превентивно и да не допускат нещо, което да не насърчава а, поредна поява на картел. Така че не само слагаме край на съответния картел, но и определяме глобата по нашите указания, която да действа възпиращо Добре, дете тогава може да си изберат друга фирма и да продължат да предлагат същата услуга, но под името на друга фирма. Господин Докторов, бяха ми поставени четири въпроса. Първо, трябва ли един търговски субект може да се възползва от услугата да реализира печалби? Според нас отговорът е не на въпроса защо предлагаме да извършим действията безплатно, Мисля, че Блумберг малко се отличава от останалите и ще установите това веднага след като влезете в някои от 150-те ни представителства по света. В нашите представителства няма нито едно помещение, в което да не можете веднага да си създадете представа за това какво се прави. Залагаме на абсолютна прозрачност. Създадени сме преди 30 години с идеята, че прозрачността е обществено благо. През тези 30 години сме се опитвали да спазваме този принцип. Ние сме частно дружество – 88% от дружеството се притежават от един човек, който годишно инвестира стотици милиони долари в благотворителни и други дейности. Това е контекстът, в който работим. Днес си сътрудничим с една организация за установяването на стандарти за събиране на данни така че те да могат да бъдат проследявани и сравнявани. Една подобна прозрачност може да окаже адекватно въздействие върху практиките, които прилага бизнеса и върху околната среда. Става дума за данни за околната среда, данни за управлението и данни от социалната сфера. Ако се установи подобна система на събиране на данни, това ще се отрази върху нашия екип и върху бизнеса като цяло. Би било чудесно името на Bloomberg да се свърже с един нов индекс – но крайната ни цел е да предприемаме някакви действия, защото според нас това са правилните действия. Колко време ще бъде необходимо, за да се въведе Б Либор? Според нас Либор не може лесно да бъде заместен – според нас ще е необходимо доста време, за да се изработи альтернатива на Либор. Но според нас Б Либор може междувременно да служи като инструмент за контрол, за насрещен контрол на Либор, тъй като ще се основава на реални сравними данни за пазара. В крайна сметка може с течение на времето бе Либор да замести Либор. Мисля, че за това ще са ни необходими 15 месеца, 3 месеца за извършване на първоначални проучвания за търговските книжа, слаповете за кредитно неизпълнение, обменните курсове и други реални данни за пазара. Така ще гарантираме, че извършваме оценка на правилните субекти и ще разработим подходящ алгоритъм. След това ще са ни необходими още 3 месеца, за да разработим индекса за отделните банки. Още 6 месеца ще са ни необходими за извършването на исторически анализ, и за изготвянето на оперативни процедури. Всичко това ще се извършва с, а, в рамките на взаимодействие с регулаторните органи. Така ще можем да преразглеждаме модела си. И така, както казах, ако започнем работа още днес, ще са ни необходими 15 месеца. И няколко думи за реакциите до този момент. До момента хората проявяваха интерес. Работихме заедно с Weekly Review. Заедно с тях изготвихме бяла книга, която можем да ви предоставим. Както казах, към идеята ни се проявява интерес, но не бива да преувеличаваме. Всички, които се изказаха днес по въпроса, ще се съгласят с мен за следното. Ако се въведат данни, отразяващи реалното положение на пазара, сравними данни, то това ще окаже голямо въздействие. Именно това е нашата идея. Questions that were raised, President Connell. If you'd like to give your view on the question raised. Ако заповядайте вие, ако искате да коментирате. Много, много интересна бе срещата за мен, но аз е, лично нямам а, е, такава свобода на изказване и не мога да коментирам мерките за реформи, които се предлагат. Но ако мога да направя един коментар относително безопасно е, че когато е, оглеждаме всички схеми от референтни показатели, които се използват в света, ще е много трудно да си представим как е, публични органи биха имали монопол върху всички тези референтни показатели. Тоест, винаги ще има конкуренция, винаги процеса ще се води от пазара процеса на селекция на съответните показатели и това за кои е, контракти да се използват те. Та в такъв смисъл мисията на регулаторите е да налагат е, правила предотвратяват процъфтяващи пазарни злоупотреби. И е важно да има стандарти, които да са приложими на максимално широко ниво. Необходимо е да има един модел, който да може да се прилага за всички използвани референтни показатели. И от тук с увереност мога да кажа, че в това отношение е изключително голямо значение има и политиката в защита на конкуренцията. Like which... Господин Филипонат, въпросът, който зададе Кей Свинбърн, частен бизнес ли е определенето на референтни показатели или е публично благо? Uh, аз лично считам, че това трябва да си остане елемент от частният бизнес. Бизнесът е, е свързан с е, динамизъм, динамика. Е, конкуренцията е добро. Така че това нещо трябва да си остане в, в частната сфера. Но комисар Бание правилно каза, че морала и доверието са публични блага. И тогава не частните субекти трябва да контролират подобни блага. Контрола трябва да остане в ръцете на публични институции, т.е. бизнеса да си остане в частни ръце, но контрола да е на публичните институции. Нека да ви дам пример не с Либор и Юрибор, и, има и други индекси, които са също толкова важни. Например, е, кредитните показатели. Има много подобни разработени системи е, за показатели и те имат съответно много сериозно отношение към управлението на държавните дългове, свързани са и в момента с е, кризата в еврозоната. Много се радвам, че частният бизнес се занимава с това, но бих бил много по-спокоен, ако публичните институции имаха контрол върху тази дейност. Аз съм убеден, че трябва да има публичен контрол върху дейност, която има отношение към съществуването и действието на еврозоната. Друг пример, примерно стоковите транзакции – цените на петролните продукти. Има агенция, която цитира съответните индекси. Това е добре, частен бизнес, няма нужда да, да, не, да не съществува това. Това е добре, но трябва да има контрол. Защото знаем какво е и въздействието на петролните продукти върху обществото. Така че нека да си е частен бизнеса, но контрола да е публичен. Следващият е, оратор. Госпожа Кунт, как е, е, да решиме кои показатели да се отнасят към съответните контракти? Първо, единия критерий е нивото на ликвидност. Когато оценяваме степента на риска и изложеността на портфолиото. В момента всяка година се създават нови показатели и много често те не успяват да се задържат, защото не включват и е, елемента на ликвидност. Е, индекса за слоповете се задържа, защото той е свързан с е, кешовите потоци и с съответните обезпечения – и е, правилно се счита, че за такъв тип транзакции трябва да има е, показател свързан с риска, а не е либор, например. Но тук е, също опираме до въпроса с ликвидността. Значи институция, която иска да направи слоп на на съответните лихвени проценти за пенс, пенсионен фонд, трябва да има показатели за ликвидност, за да може да е наясно дали ще може да се справи с задълженията си по всички е, договори в момента. Има също е, индекса за обратно изплащане. Там също се включва G, GCF. Там също а, се отчита елемента на ликвидност и се отчита и е, процента на необезпечаване от е, банките. Ние и за този индекс търсиме възвръщане на доверието в него. А, Надяваме се, че ще има в бъдеще повече транзакции между банките, за да може да се определя достоверно и съответните а, индекси. Във всички случаи е необходимо да се засили надзора. Ние лично с удоволствие бихме а, участвали в, едно, в един борт за надзор въпроса за публичното благо, отново считам, че тези неща са свързани с ликвидността. Надзорът е изключително важен, но в края на кращата за нас в референтните показатели е важно да се отразява ликвидността, защото в противен случай никога няма да можем да знаем дали можем да продадем съответните инструменти и да защитим своите клиенти. Председателката, мисля, че сега е вече време да приключим. Благодарим на нашите оратори, доста неща си изяснихме, доста неща има по които да помислим, да смелим, така да се каже. Благодаря на нашите известни гости, благодаря на господин комисаря, че остана с нас до край. Мисля, че ще се върнем със сигурност на тази тема, защото ни чакат и законодателни предложения. Приятна вечер!